сесия се подновява. Имате ли някакви бележки по дневния ред? Няма. Считаме, че е прият. Бих искал да направя няколко съобщения. Миналата